Госпожа председателя. Първо обявявам заседанието за открито и след това ще ви дам думата и тъй откривам заседанието. Имам съобщение в съгласие с